Uh, okay, we start this meeting, although there are few members yet. Започваме това заседание, макар че не всички са в залата, но трябва да следваме нашия дневен ред. Много моля, нека най-напред е, да приемем дневния ред. Благодаря ви. И превода е, усни осигурен на всички езици. Трета точка – одобряване протоколите от 26 септември. Можете ли да се съгласите с протокола? Благодаря ви, да. И Uh, then we uh, start with... Започваме с четвърта точка от дневния ред. Прилагане на Европейския фонд за стратегически инвестиции обсъждане на проекто становището. Това е инициативен доклад, бюджет и економическа комисия, няколко пъти отлаган. И сега разполагаме с възможността да кажем какво мислим по този въпрос. Успоредно с това становище Комисията ни също ще подготви становище е, относно законодателното предложение за разширение на ФСИ, което се подготвя от бюджета и Комисията по економически въпроси. Госпожа Романа Том, заповядайте докладчик по темата. Hvala, hvala lepa za besedo, gospa predsedujoča. Vsem seveda, ki ste tukaj in ste uspeli priti pravočasno, prav lepo dobro jutro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 Няма превод в залата. А, извинявайте, да, не виждам словенски преводач в кабината. Председателката, има ли проблем с устния превод? It's box, it's box 20 for Slovenian. Словенски язик не е поискан днес. Госпожа Томц, не виждам. Да, кабина. Словенска. Очевидно днес не е предвиден превод от словенски. Добре, тогава ще се опитам да говоря на английски язик, поне самото начало на своето експозе. Ще съкратя изказването си. Председателката, благодаря ви много. Надявам се, че всички ще успеем да се разберем, а след това ще а, уредим въпроса и с устния превод. Моля да ме извините предварително, защото аз не подготвих своята реч на английски язик. Ще импровизирам. И така, както бе казано по-рано, срещахме доста проблеми по отношение на този доклад. Сега вече той е предвиден за обсъждане. Мисля, че всички можем да работим съвместно. Надявам се, е, че ще постигнем успех. Също така и докладчиците в Сянка. Ще надявам, че ще проявят сътрудничество, ще работим съвместно. И така, какво ми липсва най-много по-настоящем? Катайнен, който отговаря за проследяване на изпълнението на ЕФСИ вече няколко пъти споменава, че е, има добри резултати от фонда. Но това, което на мен ми липсва е, че не сме чули дори веднъж колко са е, създадените работни места в действителност благодарение на ЕФСИ. Както бе споменато и по-рано, основна цел на проектите, финансирани от ЕФСИ, е да се създадат повече работни места и да се реализира економически растеж. Много е важно да направим максимално според силите ни за малките и средни предприятия, защото е, това са всъщност създателите на новите работни места. И е, винаги е много важно да дадем максималното, за да можем да подкрепим и малките е, държави по мащаб. Защото резултатите сочат, че FC повече се използва в големите държави, а те разполагат с своите възможности за инвестиции в рамките на националния бюджет. А, а при малките държави, които им се нуждаят от повече средства, е необходимо да предприемем нещо, за да може изпълнението на ЕФСИ да се облегчи и улесни. И винаги, когато говоря за ЕФСИ, казвам, че ЕФСИ е много важен инструмент – много важно е да се инвестира в сграден фонд, в строежа на мостове, ЖП линии. И всички стигнахме до заключението, според мен, че днес е, е много по-важно да се инвестира в хората обаче. И за това е замислен и ЕФСИ. И така да обобща. Надявам се, че това е само началото на нашето сътрудничество. Надявам се, че през следващите седмици и месеци ще мога отново да се изкажа пред вас и съвместно с докладчиците в Сянка ще работим и се надявам, че в крайна сметка ще подготвим много добър доклад. Благодаря ви за сега. Председателката, благодаря много прекрасен английски. Аз не разбрах всичко от вашето експозе. Сега ще дам думата на Юта Штайн, която представлява социалистите и демократите. Заповядайте. Благодаря. За съжаление, колегата ми днес не може бъде тук и ме помоли да благодаря на докладчицата за работата по становище. Аз бих желала същото да направя. Съгласна съм с почти всичко, което казахте във вашето експозе. Колегата е на мнение, че FC може да предостави добра възможност нещата да се променят, така че успешно да водим е, борбата срещу незаетостта и да може в крайна сметка да се освобождат по-големи възможности за инвестиции в Европа. Малките и средни предприятия имат водеща роля в Европа и FCB трябвало да ги подкрепи, за да може да се създадат устойчиви работни места за бъдещето. Необходимо е да се инвестира в висококачествени здравословни системи и държавите членките да работят съвместно в тази насока. Съгласни сме, че комисията в своята оценка не може да се справи и не ни предоставиха съответно числата, какви са бройките на работни места, които следва да се създадат. Благодаря, председателката. Благодаря, господин Шамбон, Кълве Шамбон, но не го виждам в залата. Така че ще дам думата на госпожа Лопес Бермейо, но и тя не е в залата. Тери Ранке. И тя не е в залата. Лауда Агеа също не е в залата. В такъв случай ще дам думата на господин Доминик Мартен. <clears throat> Благодаря, госпожо председател. Ами, значи бързичко ще приключим. В общи линии подкрепяме казаното от госпожа Штайнрук, от госпожа докладчика, която така елегантно а, ни представи доклада си без помощта на преводачи. Основата на доклада е фонда за стратегически инвестиции. Изхожда се от едно много добро чувство, но както знаете, аз винаги казвам едно голямо но – създаване на работни места, преминаване към устойчива економика, подкрепа на малките и средни предприятия. Това е невъзможно да бъде оценено, докато се провеждат реформи. Реформи, които имат за цел да отговорят на засиления строеж на вътрешния пазар. Слабия резултат на Фонда за стратегически инвестиции инвестиции няма да прикрие първоначалните цели на комисията, които са да се засили, цитирам, добрия а, кръг на структурните реформи, структурни реформи, повтарям, отговорните бюджетни политики и инвестициите. Именно това ни притеснява защото забелязваме, че тези фондове са свързани с прилагането на структурни реформи от страна на държавите членки. Всички много добре знаем какво означава структурна реформа, най-вече в държави, които изпитват затруднения. Това означава мерки на строги економии. Това означава също така, че държавите членки ще получат средства, ако проведат необходимите структурни реформи, т.е. ако приложат политиката на строги економии. Тези структурни реформи а, претърпяха неуспех, както всички знаем. Затова не можем изцяло да подкрепим този проект. Благодаря. Мистер Ман, you have also... Господин Ман пожела думата, заповядайте. Благодаря ви много. Благодаря и на Романа Особено, че в последния момент трябваше да премине на английски език и не представи експозато си по такъв удачен начин. И така, FC е много важен инструмент, който може да се използва, за да се стигне до резултати, но държавите членки трябва да са готови да кажат да, готови сме да се ангажираме с структурните реформи. Зная, че е много трудно да се отправи това послание към външния свят, но в Германия ние имаме големи структурни реформи сега и сега сме в състояние вече да инвестираме дискутираме и да работим. Положението се промени значително. Сега имаме е, висока ставка заетост и ниска безработица. Това се дължи на добра структурна реформа. Това е възможно само когато участват социалните партньори. Много може да се постигне с структурната реформа и комисията удачно каза, да, искаме стратегически да продължим нататък. Бихме желали да видим мотивацията на държавите членки. Искаме да ги насърчим е, че в крайна сметка ще стигнем до правилните резултати. От точно от това имаме нужда в Европейския съюз. Целта не би трябвало да бъде само да се построят пътища или мостове. Може би голяма част от държавите членки искаха именно това, но когато има стари проекти, които чакат изпълнение, си казват, ага, добре, ето сега с тези средства ще можем да си осъществим тези проекти. Но Роман е съвсем правилно казан. Трябва да инвестираме в хората. Те трябва да имат нужните умения, за да могат да се квалифицират. Трябва да им предоставим съответната възможност. И това е една възможност, но ние трябва да се възползваме. Не просто да хвърлим пари по проекти, нужни са умения. Това е много важно. Ако погледнем малките и средни предприятия, например, бихме искали те да се оптимизират, да наемат млади хора – които имат проблеми, например, в професионалната система образование. Бихме искали нещо да се постигне, което да бъде в полза за всички, за да може да има добавена полза. Държавите членки могат ли сами да се справят в този дух? Може би някои ще кажат, че да, но те не го правят и много държави членки не са предприяли е, нищо, така че сега в рамките на Европейския съюз им даваме подобна възможност, когато се инвестира по един разумен начин да се стигне до подобни добри резултати, към които се целим. Така че се надявам, че ще има успешна работа, която ще доведе до успешни резултати, за да бъдат хората част от продуктивно развитие така че в крайна сметка да могат да подкрепят общия ни европейски проект последствие. Благодаря. We... Председателката, дали някой от комисията присъства, за да може да вземе думата? Госпожа Хопмайер, например, дали е в залата? Anyone? Не. Някой друг представител на Европейската комисия? Не. Генерална дирекция, може би, заетост представител? Моля, заповядайте, ако желаете. Да, благодаря. Ние сме напълно съгласни, че а, не материалните активи, човешкия капитал, хората би трябвало да се възползват от ЕФСИ в тази рамка ние работим активно, за да се опитаме да обеденим ресурсите и а, усилията на различни участници в този процес, за да лансираме проектите по FC, създавайки повече заетост и то висококачествена, която има социална стойност. Благодаря. Thank you. Председателката, благодаря. Госпожа Томс, желаете ли да обобщите по темата? Ами няма много в момента какво да обобщавам, защото доста е, колеги отсъстват днес. Може би твърде рано е, определен е, точката, която обсъждаме, не че тя не е важна за всички нас, но благодаря на тези от вас, които са в залата, благодаря на тези, които се изказаха относно извършеното до сега. Както казах и по-рано, Надявам се на по-голям успех в бъдеще и разбира се, надявам се на добро сътрудничество с докладчиците в Сянка. Очаквам с интерес следващата ни среща. Thank you. Председателката, благодаря. Едно кратко обобщение може да звучи в този дух. FC, поне както вие казахте, се използва повече от е, големите по мащаб е, държави и економики. И това е един проблем, който не знаем точно до къде ще стигне, т.е. какъв ще бъде резултата от фонда. Поне на този етап не знаем колко са новите работни места, е, които са създадени благодарение на фонда. Освен това, supporting крайна сметка идеята е да се подкрепят хората на работните места, а не да се инвестира там, където не можем да видим резултатите на превара в заетост. Това не е целта на ФСИ. Нужно е да има повече заети хора. И Надявам се, че ще имаме възможност отново да се върнем е, на тези разисквания по е, фонда. Жалко, че толкова малко колеги са в залата, но съм сигурна, че ще можем да разискваме този въпрос. Срока за внасяне на изменения е 6 декември а приемането в комисията по заето се предведено за 25 или 26 съответно януари в пленарна зала. По-късно ще бъде уточнена датата, кога темата ще бъде разисквана. Сега е, следващата точка ще започне в 9.45. Господин Пирински е докладчик по следващата тема. Той не е в залата още. И тъй като ще е, говорим по оцета, мисля, че следва да почакаме, докато господин Пирински дойде в залата, така че ще направим една кратка почивка. haber Sam je dobar, veš, če tista, tista gor mora biti Od, strani, le una je dobra, Grem probati. ja, ampak slike zdaj, dokler se ne deset. I just wanted to inform you that it's, uh, it's, uh... Исках само да ви информирам, че има задръстване и хората може би закъсняват по тази причина, но всеки момент колегите ще дойдат. Okay, friends, we are not that... Добре, приятели, все още не сме многобройни, не знаем защо. Може би това се дължи на трафика, но а, трябва да продължим. Стигнахме до точка 5 от дневния ред. Сключване на всеобхватно економическо и търговско споразумение между Канада от една страна и Европейския съюз и неговите държави членки от друга страна, или СЕТА, съкратено. В Комисията по заетост искаме да излезем с позиция по СЕТА. Имаме обаче някои проблеми с възможността да го направим. Миналата седмица в Страсбург на заседанието на председателите на комисии аз поисках тази възможност или по-скоро да бъде уважено правото ни да излезем с позиция по въпроса. По-късно същия ден в Страсбург бе взето решение в това отношение, а именно получихме тази възможност. Въпреки а, малкото време господин Пирински успя да изготви проекто становище, въпреки че наистина а, времето беше доста ограничено. Сега ще чуем господин Пирински, който е докладчик по позицията на Комисията по заетост по СЕТА. Заповядайте, господин Пирински. Thank you, Madam Chair. Uh, colleagues, clearly this is... Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, темата наистина е в центъра на дискусиите през последните месеци, дори години. Аз смятам, че Комисията по заетост трябва да отдели пълно внимание на въпроса, тъй като съм убеден, че това споразумение ще има важни и преки последствия по теми, които са от ресора на нашата комисия, а именно заедостта, възнагражденията, растежа и така нататък. Съвсем накратко ще представя проекто становището, което ви предлагам. Общо взето, в него има три основни елемента. Има безспорни елементи в сета. Тези моменти не могат да бъдат поставени под въпрос. Имам предвид пет елемента. Това обаче съвсем не означава, че работим с простичко търговско споразумение. Виждате какво е името съобхватно економическо и търговско споразумение. Същевременно тук имаме споделени компетенции на Европейския съюз, на комисията и на държавите членки. Това е смесено споразумение. В него се говори не само за преките инвестиции, но и за тези от портфолиото. Това е първо по рода си споразумение, което Европейския съюз сключва с високоиндустриализирана страна. Някои дори го нарекоха най-амбициозното споразумение, което някога е сключвано от Европейския съюз. Следващият елемент е следния. Това е първото споразумение с а, механизъм за решаване на споровете между инвеститорите. Този механизъм сега бе преименован. И това беше един от най-обсъжданите елементи. И не на последно място, това е първото споразумение в сферата на услугите. Подхода с отрицателния списък бе използван във връзка с достъпа до пазара на услуги. Изготвен бе отрицателен списък, а не положителен такъв. Всички тези елементи са всеобщо прияти от всички, но същевременно трябва да сме наясно, че трябва да се проведе подробен анализ на последствията от това първо порода си споразумение. С което преминавам към втория етап от моето представяне, а именно навлизам по същество. Тук има 6 аспекта. Единият от тях е свързан с заетостта. Не е много ясно дали това споразумение ще доведе до а, повишаването на заетостта. Документа, с който разполагаме, а, говори за устойчива заетост, която ще бъде постигната чрез сета. От различните проучвания стана ясно, че ще има известно увеличаване – а в едно скорошно проучване се говори дори за загуба на около 200 000 места в Европейския съюз и много такива в Канада. Оценката на въздействието от 2011 година обръща внимание на а, изместването на различните сектори. Вторият аспект е свързан с възнагражденията. И това отношение. Проучването ни показва, че най-вероятно ще се увеличи а, разликата в възнаграждението на неквалифицираните и квалифицираните работници. А относно разпределението на богатството, ще се стигне дори до много по-голямо неравенство. Третият аспект е свързан с малките и средни предприятия. Тези, които подкрепят СЕТА твърдят, че това споразумение ще е в подкрепа на МСП. Но 3% от 200 милиона МСП в Европейския съюз а, а, търгуват извън границите на Европейския съюз, което означава, че МСП ще бъдат изложени на конкуренцията от а, Канада. Следващият аспект, който съм включил в становището е разминаването между равнищата на защита, предвидени за инвеститорите и за трудовите права и интереси. Следващият аспект е свързан с последствията върху търговията. Ще се благоприятства търговията север-север – Необходимо е да прилагаме целите за устойчиво развитие до 2030 година, целите свързани с намаляването на различията между развитите и развиващите се държави. И шестият аспект е свързан с някои сериозни съмнения относно клаузата за механизма за решаване на спорове. Казва се, че това е една паралелна юрисдикция, която няма своето място в споразумението, тъй като и двете страни, Канада и Европейския съюз, имат независими съдебни органи. И на трето и последно място, госпожо председател, бих искал да се спра на основните предизвикателства, пред които сме изправени днес в парламента, в институциите на Европейския съюз. доверието на гражданите в техните представители в институциите, които защитават интересите им, трябва да бъде подкрепен. А в този случай има липса на доверие, да не кажа а, кръщяща липса на доверие – Начина по който се обсъждаше сета през последните месеци и през последните две години, когато течаха преговорите, които рязко приключиха или бяха обявени за приключили през септември 2014 година, по никакъв начин, според мен, не повишиха доверието на гражданите. Не искам а, да отнема повече време. Това просто е моето убеждение, което исках да споделя с вас. Мога да навляза в по-големи подробности, но може би ще имам тази възможност по-нататък. Благодаря ви. Благодаря, господин Пирински. Преминаваме към докладчиците в сянка. Госпожа Тонч от ТНП е първа. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Ние от НП смятаме, че СЕТА е модерно и добро споразумение. То дава нови възможности за европейските компании и най-вече за малките и средни предприятия. Смятаме също така, че СЕТА насърчава високи стандарти за хората. Смятаме също така, че СЕТА ще доведе до създаването на нови работни места – в това споразумение, по наше мнение, се съдържат силни правила във връзка с защита на трудовите права, което е изключително важно за нашата комисия, поне от наша гледна точка. Очевидно е според мен, че НП не може да подкрепи предложението на докладчик. И ми се иска да приключа със следните думи. Надяваме се, че Европейския парламент ще одобри предложението колкото се може по-бързо. Uh, Благодаря. Госпожа Требесиус не е тук. Тя е координатор от ЕКАРЕ. Господин Калве Шамбон, който също не е в залата. А, Току-що е пристигнал. Идвате в последния момент. Заповядайте. Благодаря. Опитвам се да отслабна. Извинявайте. А, нека да по... се изкажа на испански. е. por parte del grupo ALDE. От името на АОДЕ. Бих искала да кажа, че текста, който ни предлага докладчика, не може да бъде подкрепен от нас имаме доста критики. Споразумение за свободен търговски обмен с стратегическа държава като Канада не се ограничава само до това, което се твърди тук. Увеличаване на възнагражденията, създаване на нови работни места. Целта е да не бъдем протекционисти а да насърчим свободния обмен. Този свободен обмен повдига други въпроси. Търговията води до мир, а мирът винаги е свързан и с социални аспекти. Целта ни тук е да се насърчи производителността, да имаме повече квалифицирани работници, които да имат своята добавена стойност. Ако пренасочим по-добре ресурсите, това ще стане възможно. Много, боже, много може да бъде направено и по отношение на обучението на работниците, които ще продължават да вземат местата си, но бихме могли да предложим обучение и в други економически области. Друга цел е консолидирането на стандартите на Международната организация по труда. Това, което искам да кажа, е, че последствията са много по-големи от тези, които са описани тук. Ще има преки и непреки работни места, които ще бъдат създадени вследствие на влизането в сила на това споразумение. В един доклад от 2011 година доклад, който беше изготвен по време на економическата криза, бяха събрани конюнктурни данни. А сега ние и комисията се опитваме да заложим на средносрочен и дългосрочен план. Гледаме напред след 15-20 години. Европа може ли да играе ролята на пътеводен фар за останалите? Или бихме искали да запазим още някои привилегии, ако може още няколко години? Това ще ни струва доста скъпо. И всъщност това е духа, в който е изработен текста. Да, действително, трябва да действаме правилно. Не може да има свободна търговия само в името на тази идея. Всички економически явления, новите технологии се отразяват на заетостта. Както всяко външно събитие, така и в този случай ще има печеливши и губещи. А каква е целта на Европейския съюз? Трябва да вземем предвид всички характеристики, да видим всичко, което се предлага и по време на преходния период да защитим най-слабите, тези, които ще бъдат губещи от промяната. Това е разписано в текст. Необходимо е също така да вземем предвид и краткосрочните отрицателни последствия върху някои отрасли. Така, например, можем да поискаме това, което е необходимо – да изискаме създаването на по-интелигентен фонд за приспособяване към глобализацията. Но да се каже, че споразумението с една държава, която се намира в стратегическа зона в света, е това, което се предлага тук, е нещо съвсем различно. Не може да се твърди, че ще се стигне до повишаване на възнагражденията или до повече работни места. Това обаче е доста ограничено виждане. Ние държим в ръцете си едно мощно оръжие, което ще ни позволи да защитим мира и солидарността между народите. не желая да се връщаме към протекционизма. Знаем какви бяха последствията от него в историята, така че аз не съм съгласен с казаното в текста. Благодаря. И аз благодаря. Таня Гонзалес Пеняс има думата представител на ГУЕ. Eh, благодаря. Изслушахме риториката на комисията и голямата коалиция в парламента за създаването на работни места при тези спогодби. Но сета не може да изпълни 23 задължителни регламенти. Според едно независимо проучване сета ще доведе до загуба на 200 000 работни места. В Европейския съюз ще намалят заплатите, доходите и ще се увеличи неравенството. СЕТА отваря възможност за по-голяма либерализация в сектор на услугите, което може да доведе до уволнения, несигурност сектора. Дребните фермери могат да загубят местата си заради конкуренцията. Също така, по-низките цени ще доведат до по-лошо условие на труд. Не са ратифицирани един от основните стандарти на Международната организация на труда от страна на Канада и ИСЕТА няма да я задължи. Сета има също ДНК, като политиката за свободна търговия, които са стрували хиляди работни места и намаление на доходите на най-бедните. Друг важен елемент от глава 23 е, следната, е следния. Сета приема механизмите за разрешаване на конфликти между държавите. Ако има нарушение на правата на работниците, СЕТА приканва страните да сключат нездължителни споразумения. Член 23 4.3 има добри намерения. Например, визирането на международните стандарти за инвестиции. Но няма мярка, санкции или глоба, ако държава членка или Канада или дружество от, от съответния сектор наруши тази разпоредба. Правото на чуждестранните инвеститори да завежда дел срещу държавите в съда също представлява проблем, що се отнася до минималните заплати. Въздействието на търговията върху работата не трябва да е в ущърп на правата на работниците. Това ще се отрази неблагоприятно на мнозинството, защото разпоредбите за интелектуална собственост могат да доведат до увеличение на цената на лекарствата. Освен това, СЕТА регулира финансовите услуги, който води до по-голяма финансова нестабилност и може да доведе до нова криза и вълна от уволнения. СЕТА не предотвратява данъчните убежища. Регламента за обществените поръчки може да даде проблеми, ако публичните органи акцентират върху обществените поръчки. Синдикалните права, майчинството ще бъдат засегнати. Сета не включва правила за обществени поръчки зад граници, за генериране на местна заетост. Правилото за достъп до пазара в главата за пазара и на услуги няма да ни позволи достатъчен брой, да речем, здравни услуги. В страни като Гърция и Португалия има висока младежка заетост, безработица. Който няма да се реши с сета. И в заключение сета е в ущърб на стандартите и може да наруши демократичното участие, което поставя под въпрос правата на работниците в Европа заради това споразумение. Благодаря госпожа Карима Дели от Зелените. Благодаря, госпожо председател. Облегчена съм, че мога да се изразя в тази комисия. По много важна тема. А именно споразумението за свободна търговия между Канада и Европейския съюз. Ови това, което направих господин Шулц и голямата ко... коалиция има своите следи. Ние би трябвало непрекъснато сме изложени на щети в сферата на труда, както е и при ТТИП. Още веднъж се казва не на демокрацията заради тази свободна търговия. Искам да благодаря на докладчика господин Пирински за съдържанието на неговото проекто становище. Той хвърля светлина върху същината на проблема. Обещаните ползи за социалната кохезия в Европа. Само, че, скъпи колеги, това е химера ще ви продават мечти. Всъщност, ще има нови губещи от деглобализацията към тези, които вече са факт и на които трябва да помагаме днес. Да се вслушаме в младите, да уважаваме малко граждане и тези, които са в паника – СЕТА няма да отговори на сегашните потребности. Страха на граждане на какъв е? 20 милиона безработ... 25 милиона безработни в Европа. Това е безработицата днес, не след 20 години. Да прави малко отговорност и най-вече амбиция. Ние като законодателен орган трябва да предлагаме альтернативи да ограничим безработицата. Альтернативата е съвсем проста. Те ще покажат доколко можем да променим ежедневието на гражданите. Благодарение именно на мерки сферата на енергетиката, релокацията на економиката, на затворения кръг, на мерки в ключовите сектори, като автомобилостроенето – Както много хубаво каза докладчика, първият етап е отхвърляне на това споразумение на СЕТА. Моята група и аз сме готови да подкрепим вашия проект, господин докладчик. И се надяваме, че проектостановището ще събере голям консенсус в тази комисия. Благодаря. Thank you, uh, благодаря. Мара Безото е няма. Може би господин Мартан е- ще я представлява. Господин Мартан, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Още за пореден път, колкото и парадоксално да звучи, ние споделяме скептицизма на докладчик Пирински. Ние сме даже съгласни с него. Всъщност, в своето експозе излагане на мотивите, той ни обяснява, Съжалявам, че ще плагиатствам, но съм напълно съгласен с вас, господин докладчик. Той обяснява, че макар и че крайните резултати би трябвало да бъдат създавани на достойно заетост, повече възможности за предприемачество и увеличение на заплатите, емпиричните данни, които основават на реални модели, показват в най-добрия случай незначително общо наразване на заетостта в Европейския съюз и не повече от 0,018% за 6 до 10 годишен период на изпълнение. Господин Пирински казва, че според наскоро направени проучвания с помощта на такива модели се предвиждат реални загуби на работни места в размер на 204 000 за Европейския съюз като цяло. И добавя 45 000 за Франция, това не засяга, 42 000 за Италия и 19 000 за Германия. Увеличение на трайната безработица също изглежда, че ще бъде факт. Що се отнася възнагражденията, данните сочат, че споразумението ще допринесе за разширяване на пропаста между доходите на неквалифицираните и квалифицираните работници, като по този начин ще увеличи неравенствата и социалното напрежение. Така е казано и записано. Няма нито една глава с конкретни мерки в подкрепа на малките и средни предприятия. По-настоящем, казва докладчика, има 20,9 милиона малки и средни предприятия в целия Европейски съюз, 93% с по-малко от 10 служители, но само 619 хиляди изнасят извън Европейския съюз. При либерализирани от условия, създадени от СЕТА, тези малки и средни предприятия ще бъдат изложени в пълна степен на конкуренцията на големите транснационални корпорации от Северна Америка, като по този начин се застрашават, казва докладчика, 90 милиона работни места, 67% от общата заетост. Въпреки факта, че в СЕТА има специална глава по на търговията и труда, съществува ясно различие между равнище на защита, предвидени за инвеститорите и за трудовите права и интереси. Привилегированият статут, предоставен на инвеститорите с системата за вътрешен контрол, е в рязък контраст с механизма на консултации, предвиден за защита на трудовите права и интереси. Относно обясненията, господин Пирински най-накрая предлага Инта, водещата комисия, да поиска от парламента да не даде своето съгласие за сета. Съвсем ясно е да не се даде съгласие за сета. И имам впечатлението, че ще бъдете подкрепен от това, което чувам от различните взели, изказващи се. И така, господин Пирински, ако запазите своята позиция, ние ще ви подкрепим, защото за нас сета е троянския кон на Титип или Thank you. I'll give the floor to Maria Arena. Floor is yours. Мария Арена. Благодаря, госпожо председател. Аз съм в комисията Инта и съм заместник в комисията по заетост. Искам да се присъединя към ползата, която може да е становището на Комисията по заетост. И тази комисия трябва да бъде изслушана по всички споразумения, които ще разглежда Инта. Господин Пиренски засегна изследвания, които показват, че въздействието на подобни спогодби ще се засегне заетостта, създаване или несъздаване на заетост, но също така и заплащането. Работната заплата и изнасянето на работни места, както се казва, може да има печеливши, но ще има и губещи. И тези губещи ще бъдат мобилни по Европейския, в Европейския съюз. Но не е така. Не може да убедим един да сравниме работника не може лесно да се премести един работник от Швеция в Италия или пък сълскостопански работник в Румъния в Германия да се прехвърли за нови технологии. Това не е отчетено в споразумението за свободна търговия, което обсъждаме в Инта. Ще отговоря на господин Шамбо относно това, което каза, че с канадците споделяме едни и същи ценности. Напълно съм съгласен с него. Проблема е, че в този случай използваме канадските ценности, за да не се каже къде отидем, защото споделим едни и същи ценности. Относно поразумението с САЩ, се каза, нямаме същите ценности, но трябва да го сключим. Относно споразумението с някои страни от Африка и някои африкански диктатури, се затварят очите, че няма изобщо ценности. В и Интел обсъждаме улеснението на търговията с Турция при условие, че току-що гласувахме в парламента да замразим разговорите с Турция заради проблеми с правата на човека. И така, господин Шампо, обичам да говорим за ценности. Аз съм първото, като ще повдигна тази тема, но това трябва да е реципрочно. Когато говорим за ценности, ще говорим винаги за тези ценности, не само когато имам интерес от това. Относно това, което каза господин Пирински, е, растежа ще е 0,018% в най-добрия случай за 10 годишен период на изпълнение, а всички изследвания сочат, че какво ще е въздействието върху заетостта и мобилността на работните места. Например, селското стопанство като се увеличи износа на квоти свинско и говеждо месо. Има малки селски стопанства, които ще пострадат силно. И това са работни места, които трудно ще бъдат възстановени. Относно заплатите, най-бедните ще загубят най-много. Ще има увеличение, но на високите заплати и ще се увеличи неравенството в Европа. И така че вместо да ни се каже да гласуваме за сета и по-късно ще видим, Искам да се обърне процеса и да кажем първо да правим прогнози, да направим така, че да имаме всичко, което ще е необходимо за социалната адаптация в Европа към това споразумение и след това да гласуваме това споразумение за търговия. Първо трябва да направим така, че загубите са минимални преди да подпишем това споразумение. Правилно ли разбрах, че господин Балас искате думата? Или това е по другата точка? Добре, заповядайте. Ш... Съвсем накратко, повечето аргументи вече бяха изтъкнати от колегите Пирински и сега господин, госпожа Мария Рена. Има нещо, което искам да подчертая. Много често се казва, че левицата е заслепена от идеологията и че не е конкретна, не е прагматична. И така ще се опитам да разсея тази репутация. Има работа, която е свършена от докладчика и е много интересна да, тя се базира на направени изследвания. Първата констатация, тези изследвания са доста рядки. Някои са от 2011 на комисията, други са изследвани извън Европейския съюз и най-малкото, което може да се каже, това го каза и Мария Рена, за австрийското изследване е, че в най-добрия случай те са доста противоречани, доста негативни или противоречащи относно ползите, които можем да извлечем от сета. И така имам един съвсем прост въпрос. За, защо искаме да подпишем това споразумение сета? Защото няма никакъв разумен елемент днес, който да ни казва, че това ще е в наша полза. Нито за малките средни предприятия, нито за заетостта и растежа. Поради каква причина ще направим това, като няма причини? И мисля, че тук се намесва идеологията. Днес в пленарната зала има депутати, които в момента, в който чуят поставянето под съмнение на свободната търговия, по какъвто и да е начин, са много обезпокоени. Защото ще се остигне до протекционизъм и ще се спре международната търговия. Само, че внимание – този кошмар ще бъде разсеян от реалността. Ние търгуваме днес с Канада. Ние търгуваме с САЩ и днес. И между другото, почти в рамките на свободната търговия. искаме тези нови спогодби за свободна търговия, които днес не се предлагат, да не бъдат с традиционните споразумения за свободна търговия, с акцент върху търговията, те да настояват за конвергенцията, сближаването на стандартите. Не става въпрос да се увеличи международната търговия за растеж и заетост. Става въпрос да се дадат повече правомощия на тези, които и днес имат много права, именно много големите транснационални корпорации. Не знам дали докладчика всяка от НП е тук, но хубаво да чуе това, което казваме. Фактите сочат какво представлява СЕТА днес. Нищо не показва, че това споразумение ще е от полза за Европа. И на фона това, което имаме, то ще е по-скоро в ущърп на Европейския съюз. Ето защо разума сочи, че трябва да се присъединим към становище на моя колега докладчик Капирински. Uh, Благодаря, госпожа Томшис не е в залата, но и тя имаше няколко забележки по-рано сутринта. Господин Лякегард. Благодаря, госпожо председател. Като гледам текста и като слушам коментарите до момента, се питам дали живеем на една и съща планета. Няколко парламентарни мандати са се съгласили с това. Правителства в целия свят са съгласили с това. Безспорно, така ще се създадат нови възможности за заетост, за бизнеса. Какво правим в тази комисия, питам се аз. Е абсурдно. За да бъда пределно ясен, АЛДЕ изцяло подкрепя това споразумение. И за щастие голямото мнозинство в парламента подкрепя това споразумение. Човек може да остане със съмнение, като слуша доклада, е, дебата до момента. Да добавя и аз някои забележки по цифрите, споменати в текста. Това проучване все още е работен документ. Не е минало през контрол от други страни. И това е факт. И се използва друг економически модел, различно от този, който обикновено се използва при оценката на въздействието на подобно споразумение. Защо никой не казва за това? Ако разгледате всичко, което е публикувано до момента, Генерална дирекция е, търговия направи една справка, която и, в която има полезна информация за економическите ползи от СЕТА. Ако разгледате ОИСР, е, на техната интернет страница има много полезна информация и факти за ползите от този тип търговия за заедостта. Има една интересна констатация, цитирам, от 14-те основни проучвания, направени от 2000 та година до момента, в сферата на международната търговия и заетостта, всички 14, всички 14 водят заключението, че търговията играе незабавна и положителна роля за повишаването на доходите. Всички 14 проучвания. А тук говорим за използването на работен доклад, който все още не е минал през крайен контрол, което е според мен забележително. А сега фактите. Без споменато, че СЕТА ще е първото споразумение с една силно индустриализирана държава. Това факт ли е? Ами вижте спогодбата с Южна Корея. Според мен тя също е силно индустриализирана държава. Износа на Съюза към Южна Корея, Корея се увеличи с 55% след сключването на тази спогодба. Вноса от Южна Корея се увеличи с 35% и 64% съответно за Европейския съюз, което сочи, че това споразумение действа в контекста с Южна Корея. Търговският дефицит се превърна в търговски излишък на стоеност близо 6 милиарда евро за 2015 година. Това е съвсем различна картинна обстановка, която се обрисува тук, ако разгледаме фактите. Както казах, Алде изцяло подкрепя тази спогодба. Надявам се, че комисията ще се упомни в даден момент. Мисля, че всички можем да подкрепим този текст. Thank you, Mr. Keller. Благодаря, господин Келер. Заповядайте. за слово. slovo. Odpůrci smlouvy CETA... Благодаря. Тези, които са против ЦЕТА, гледат на споразумението като че ли тук става въпрос за вреда от страна на Канада и за Канада. Поисках становището на синдикати а, от Канада и тяхното мнение също е негативно за споразумението. Очакването от ползите от споразумението е много успорвано и несигурно според тях. И се иска защита на околната среда, изисква се истинска защита на правата на работниците, защото в системата има само намерение. Новата система за инвеститорите не променя положението и е, от този аспект може да се е, могат да се възползват само големите корпорации. Не се споменава също така, че днес Канада се съди от големи корпорации, между другото и сумата възлиза на 8 милиарда канадски е, долара. Така че, когато става въпрос за стратегическите сектори, тук е много сериозна заплаха за правителството, защото правителствата няма да знаят кога точно национални корпорации и инвеститори могат да заведат дело срещу тях. Така че не се споменават също така и е, либерализиране на евентуално бъдещи услуги или стоки. И така, що се отнася до е, трите бележки, е, подправени от господин Стиглет, Нобелов лауреат за, по економика. Не бива да мислим, че той не разбира от економика, но ето това той казва, че в Европа има солидарност, която е една от водещите ценности е, на континента и аз поделям това мнение, така че действително, ако откажем споразумението, това е, ще бъде израз на солидарността с работниците, които също са против. Благодаря. Заповядайте, господин Кох. Благодаря. Европейската комисия 7 години вече води преговорите с Канада от името на Европейския съюз и държавите членки. Три въпроса имам. Дали сте за свободна търговия и договори в този смисъл по принцип изобщо? На второ място. С кого да подписваме подобни споразумения, ако не и с канадците? Както чуваме вече, канадците споделят нашите ценности. И като германец, наистина аз е, е разглеждам всичките техните правила за защита на околна среда, права на работници и проче. Забелязали ли сте, че държавите членки дават а, единогласен мандат на комисията да водят преговорите. Има ясни цели зададени за комисията, съответно се изпълняват целите от комисията и пак ли няма това смисъл? Не ще не разбирам. Тук имам основно а, противоречие спрямо а, вашата позиция и се обединявам с колегите от НП. Наистина всичко е по-добре от е, е, частично подготвените неща и споразумения, с които работим сега. Всичко друго би било по-добро от разпокъсаните ни е, разпоредби. И наистина всичко, което се постигна тук нататък, ще бъде по-добре. Благодаря. Заповядайте, следващия оратор. Благодаря, господин председател. Господин Фонтолес. Това са две страни на една и съща монета ЦЕТА и ТТИП. Е, Парламентът за съжаление гласува, че няма да се е, сезира съда по този въпрос. Нашето мнение е, че подобни е, споразумения са само в интерес на мултикомпаниите и оказват въздействие на изключително много сектори от нашия живот до отвъд търговията. Има е, ясни лични чели, които надминават националните юрисдикции. Само много националните компании могат е, да се възползват и съответно да съдят държавите. Тоест, е, в този смисъл те се поставят над демокрацията, общественото здраве, демокрацията и мултинационалните лобита ще имат правомощия наистина да ам, превъзмогна да имат предвест на националното законодателство, което ще доведе до сериозни щеди. И а, е, нищо добро не води това за а, е, работниците. Точно обратното. Правата им ще бъдат намалени за да могат да се възползват многонационалните компании. Ние виждаме, че подобни споразумения в много случаи водят до увеличаване на безработицата. Такъв е случай с нафта, споразумението Канада, Мексико, САЩ и а, ние бихме загубили повече от милион а, работни места, включително в а, Европа, Канада и САЩ. Госпожа Харкин. Благодаря, госпожо председател. Позволете няколко бележки. Съгласна съм с колегата Енрике Калвард Шамбон по много отказаното. Наистина, очевидно в Комисията по заето с социални въпроси Правата на работниците са от изключително голямо значение, но тук и заетостта, но тук е, това споразумение засяга въпроси по-широки от е, заетостта. Тук се разглеждат социални политики, социални цели и мисля, че това е много важно също и по-широките геостратегически цели трябва да се имат предвид. И това също трябва да бъде част от целия контекст на нашите разисквания. Обаче, Що се отнася до гражданите, искам да говоря за тях. Какви биха били ползите от подобно търговско споразумение, ако едно лице в нашата страна просто ви спре на улицата и ви зададе този въпрос? Какви ползи ще излека аз? Е, съгласна съм с Енрике отново и тук, когато казваме, че всъщност не сме сигурни дали ще има повече създадени работни места, дали те ще имат своята трайност, и, да, и ползите ще бъдат маргинални, според мен. Ако погледнем а, оценката на, за въздействието на комисията, например, те говорят за 0,2% до 0,3% увеличаване в реално БВП измерение през дългосрочен план. Не е нищо, но пък не е значим процес, процент. Говори се и за моделите. Един от моделите е компютеризиран общ модел, по смисъла на който се допуска, че ще има спадане в заетостта. Добре, да, ама ние не знаем дали това съществува. Да, не съществува никъде. Допуска се също така, както и колегата ми Мария Арена каза, един земеделски стопанин в Румания загуби доходите си, че може да има достъп в ИТ сектора в Париж или в Дъблин знаем, че и това няма как да стане в реалния живот. Така че, какво казваме на гражданите си тогава? Да, ще има работни места, които ще се получат, други, които ще се закрият. Но когато става въпрос за предоставане на гаранции, единствените хора, на които можем да дадем гаранции, са инвеститорите. И според мен това послание аз не искам всъщност да разбера дали Европейски съюз иска точно това послание да отправи, че инвеститорите са защитените. И е, ние очакваме това не само в нашите съдилища ще се случи, но има специални съди, съдилища, които се създават. И когато става въпрос за работниците, ние им казваме да, може би ще има допълнителни работни места, но можете да загубите вашите работни места и няма какво да ви предложим. Европейския глобализационен фонд беше споменат. Но но как може да изразходи две трети от своите ресурси един фонд без ангажимент от комисията за увеличаването на този фонд? В никакъв случай не може да се има предвид подобен фонд, че представлява едно решение за подобна хипотеза. И на последно място. Понякога говорим наистина за смразяващия е ефект на а, методите за разрешаване на спорове инвеститори и държави. Но е, като че ли има нещо положително във всичко това, но ние изобщо не трябва да е, представяме е, подобно съждение като основно решение на комисията. Държавите имат своите права да регламентират процесите. Точка. Така че, ако казваме, добре, това ще разреши всичките ни проблеми, дали това ще бъде положението. Въпросът е по-скоро какъв би бил приносът на подобно предложение за разрешаване на някои проблеми. Съгласна съм за геополитичния аспект, за ценностите, те са важни, не бива да ги пренебрегваме. Но също така, какъв е смисъл от създаване на работни места? Тук като че ли малко може подобно да се обещае. И колегата ми излезе, но той говореше за 27-28 държави членки, които са водили дискусия и са стигнали до споразумение по този въпрос. Но аз знае и други колеги. Знае за обаче Ирландския парламент нямаше дебат в Ирландския парламент по този въпрос. Ние в Сената водихме дебат и там беше отхвърлено предложението. Така че, може би и други парламенти са се водили дискусии, но аз не съм толкова сигурна, че точно тази е, сделка, споразумение е широко обсъждана, както би трябвало поне да се подходи. Благодаря. Е, Благодаря, господин Кристенсен. Заповядайте. Так for det, øh, formand. Jeg vil ellers ikke... Øh, Благодаря, госпожо председател. Не възнамерявах днес да взимам думата, тъй като не съм съгласен с повечето от колегите в моята група, което казва, че е, договорите за свободна търговия са лоши но като социал-демократ и социалист трябва да ви кажа, че подкрепям с е, търговията, с свободната търговия споразуменията. Мисля, че за това създадохме този съвет за въглищата и стоманата през 50-те години. Не трябва сега наистина е, сами себе си да убиваме на бойното поле е, в крайна сметка всички европейски държави днес по-добре, отколкото в миналото. Така че мисля, че тук като че ли фокус е, е погрешно насочен. Ако иска Европейския съюз да навлиза в е, подобни споразумения с а, е, е, останалата част от света, така както има подобни споразумения вътре в ЕС, добре, но тогава кака, ако не иска, каква е ползата от Европейския съюз бъдеще? А, сега, разбира се, 2008 година станахме свидетели на финансовата криза, която създаде огромната криза, която още живеем хората губят работните си места и страдат. И това не е заради е, споразуменията свободна търговия, а финансовия сектор, който а, е, задигна всичките ни пари. Трябва да можем да управляваме пазарните сили, трябва да можем да регламентираме. Пазарните сили е, трябва да ни служат, а не да ни управляват така че да можем да създаваме работни места и растеж. Бих искал да подкрепа споразумение за свободна търговия, но не такова, което не спазва правата на работниците и околната среда. Не можем обаче да се затворим пред останалата част от света. Не можем да изграждаме стени между нас и света, защото тогава какъв свят бихме създали, дори и в Европа. Аз просто не проумявам този дебат. Разбирам, че хората се чувстват несигурни за бъдещето си, защото губят работни места. Все още имаме твърде много безработни в Европа. Но да сложим спирачка на всичко, на търговията, не мога да подкрепя подобен подход. Председателката, благодаря. Много интересен дебат, наистина. Ще продължим дебата и когато дойде комисар Малстром в залата, но сега ще дам думата на господин Пирински като докладчик по темата. Um, uh, Както казах в самото началото, имаше няколко комисии, които поради странни основания не получиха разрешение да подготвят доклад по споразумението за свободна търговия с Канада и решение бе взето за нашата комисия по заедостта и транспортната комисия миналата, едва миналата седмица в Страсбург. Наистина много беше странно всичко това. Дебата беше изключително важен по отношение на търговията и въздействието на търговията върху заетостта и социалната програма. И така, казвайки всичко това, господин Пиеренски разполагаше с много малко а, дни, за да поработи по своя а, доклад, но пък ние вече участваме в играта. Много моля, бихте ли обобщил преди да продължим нататък с дневния ни ред, господин Пинески. Uh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички, които участваха в днешния дебат, който, който наистина не беше обичайния дебат, който обикновено водим в нашата комисия. Тъй, тъй като някои от колегите се позоваха на аргументи, за своята обосновка, а други отидаха от много далеч извън темата е, и самото становище и като че ли стигнаха до а, констатация, че има някакъв а, м, отрицателен замисъл и намерение в становището така подготвено. Бих желал нещо съвсем категорично да заявя в началото. Това не е становище за закрила на протекционализма. В никакъв случай. Това е становище, което призовава вниманието към наистина изключително реален отрицателен ефект на либерализацията в момента, която е правилото на играта. Така че много се надявам именно точно в нашата комисия, че ще можем с сериозност и тревога да насочим вниманието именно към тези аспекти на този тип либерализация. Три въпроса бяха зададени от колега, директно насочени към мен и дали вярвам в свобода търговия и прочее. Мога да кажа, че в предишните си отговорности в България. Аз отговорях един от тези, които отговаряха именно за присъединяването на България към Световната търговска организация. Освен това, винаги съм отстоявал превръщането на България в член на световната система за стокообмен, но също имам опит за изключително тежкото разочарование и изкривявания, които доведе тази организация до България. Така че трябва да имам всичко това предвид, включително и Централна и Източна Европа, така че наистина не, не искам да говоря за доклади, дали са проверени от партньори или не, относно заключенията и констатациите в тези насоки. Госпожо Хар, Харкин по въпросите, които вие зададохте и посочихте брутална а, разлика от реалността, що се отнася до подобни компютъризирани а, статични модели от неокласически е, вид. И наистина те сочат, че в крайна сметка има безработица в света. Ние не живеем в свят, който всички са заети и това е един от най-сериозните ни проблеми, е, проблем пред който Европа е изправена нас, включително и Северна Америка. Така че нека бъдем съвсем наясно, когато говорим по тази въпроси. Говорим за едно едно становище на Комисията по заедостта, което трябва да се предложи е, на Комисията Международна търговия, която е водеща което ще получи становището на външната комисия по външните въпроси, околна среда и проче. И се надявам, че може би в крайна сметка ще стигнем до балансирано становище. Но аз много бих искал да вярвам, че нашата комисия ще може да даде е отрицателно становище, така че да има пълно съзнание, че не може просто да преминем към общи декларации. Това е в общ интерес и проче, укрепва социалното благосостояние и проче. Това становище е, не съм си го измислил. Това са аргументи, обосновани и ясни. Това беше намерението на много колеги. Може да си затворите очите, но те ще бъдат все още факт. И аз не виждам тук много спор по този въпрос, а само квалификации. Така че отново, каквото каза Мария Арена, защо е това прибързване да стигнем до окончателно решение? Защо а, а, има наистина няма период, в който комисията да подготви ново а, оценка на въздействието на юни 2011 година, за да може да отговори по един отговорен начин на всички въпроси, които хората задават? Относно протестите, които чуваме тук, ние всъщност глухи ли сме за съображенията и тревогите на хората, а не трябва ли систематично да им отговорим? Ние сме квалифицирани като врагове на мира и прогреса и толкова. Ще приключа цитирайки това изявление от 2011 година за въздействието, което е напълно неудовлетворително като цяло, вероятно ще има някаква позитивна, вероятно негативно, отрицателно въздействие относно насърчаване инвестициите в тази насока, около, има се предвид екологията, а в социална област може да има евентуално насоченост към по-висока равнопоставеност и прочие да се създаде може би някакво е, е, неравновесие или преместване на работните места. Извинявайте, но това не може да се счита наистина за сериозен аргумент и оценка. Благодаря. Председателката, благодаря за вашето участие. Ние осъзнаваме много добре какъв е графика по този доклад и процеса на взимане на решение вече няколко пъти взима своя обрат. Сега разполагаме с дата гласуване във водещата комисия 22 януари. Приемане в пленарна зала след това е предвидено. А след 9 минути ще започнем втората част на нашето заседание на Комисията по заедостта и се надявам, че тези, които участваха в разискванията по сета, ще останат, защото ще имаме възможност да разменим мнение с комисар Маустром, а също така и председателя на комисията Инта, господин Бернт Ланге ще бъде също тук. Имаме 5-минутна почивка до тогава и ще продължим с разискванията ни с нашите гости. Благодаря ви.